Добро утро на всички! Уважаеми колеги, уважаеми приятели, откривам днешното заседание. Госпожа Мунис поиска думата. Благодаря, господин председателю. Вчера, поради натоварената работа в пленарна зала, аз не можах да посоча Запата, който почина след като беше в гладна стачка в Куба. Той е пълвият, който а, загива при такива обстоятелства. През последните 40 години искаме да изразим своите съболезнования и симпатия към хората на Куба. Ние бихме искали да използваме тази възможност и да приканим да се преосмислят отношенията с Куба, да се установи общ конструктивен диалог по човешките права на равноправна основа. Благодаря. Това не беше по процедурен въпрос, но мисля, че темата беше достатъчно важна за да бъде спомената в пленарна зала на Европейския парламент. Благодаря ви за това изказване. Следващата точка в дневния ред е доклад